57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 58. Пърн? How many are we?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 Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Сега компромис 4 за, против, въздържали се, прието. 84 за, против, въздържали се, прието.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 може би трябва да искаме рефер, за да, както при световното първенство, председателят, да, добре, продължаваме с 135-то. За, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 130 и 140, прието е.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 Осно изменение. За. Против. Въздържали се. Прието. 216 за. Против. Въздържали се. Проверка на 216. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлено. 217 за. Против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 It's quite controversial. Vote is closed. Край на гласуването. Прието е с 61 на 48. 228 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Проверка.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 против, въздържали се. Проверка на 19. Край на гласуването. Прието. 20 за, против, въздържали се. Прието.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 Край на гласуването. Прието 37 за, против, въздържали се. Проверка, отново проверка на 37. Край на гласуването. Прието е.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 с 90 на 19 и 2 въздържали се. Поздравление за докладчиците. И така, приключваме смесеното заседание с Енди. Благодаря ви, колеги. Желая ви приятен ден.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 Dear colleagues, скъпи колеги, можем да продължим нашата, нашето заседание е, в рамките на комисията АФЕТ. Маш, машините са препрограмирани. Точка четвърта – одобряване на протоколите. Господин Островичич, искате ли да кажете нещо или господин Преда ме информира относно събитията в Молдова. Господин председател, ако това е вярно, съдът, съдът а, в а, Кишинев а, а, отхвърли а, избирането на Настаси, който беше избран за кмет на Кишинев. Ние трябва да реагираме. Мож, може би е, днес е, да помолиме някой от външната служба да дойде да ни информира за а, е, случващото се в Кишинов и след това да ви информираме за случващото се, господин Флекенштайн. Да, може би ще трябва да да промениме малко дневния ред и да вкараме някой представител на а, ваш, службата за външна дейност, така че ако нямаме а, някакви възражения, приемаме дневния ред. А, съобщение на председателя няма. Одобрение на протоколите от заседанията на 19 20 март, 12 април, 17 април, 26 април. Има ли коментари. Ако нямате, до края на заседанието е, се считат е, за приети. Сега ще гласуваме споразумение за партньорство и сътрудничество ме Европейския съюз и Ирак. Докладчика и за, на, на двете точки е госпожа Саиф, искате ли да кажете нещо? Не, не искате да кажете нищо. Прекрасно такъв случай можем да гласуваме за проекторешението на съвета партньорство и така нататък с между Европейския съюз и Ирак. Електронно гласуване. Кой... Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прие с, прието с 51 гласа за, двама против. А, 52 всъщност, защото и не го е гласувал. Изменение 51 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 56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 Край на гласуването. Отхвърля се. in favor. 83 за против въздържали се приема се. 17 компромис за... Искате да проверим? Добре. Става дума за 83-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Струва ми се, че е прието.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 Моля, гласувайте. Three colleagues have still not participated. Чакаме още трима колеги. Трима или отсъстват или спът. Край на гласуването. Приема се. 21 към право с 2 приема се. 105 изменение за против въздържали се приема се. Компромис 22 за против. За 105 ли? Искате да проверим 105 Добре, 105 да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Много ясни мнозинства се открояват. Ораторите говорят без микрофон. But you can see if the leaders of the groups indicate. Uh, ръководителите на различните групи дават знак. So we go... Mr. Fleckenstein. Господин Флекенштайн. Господин председател, явно колегата има проблеми тая сутрин. Може би да седне на първия ред на светло. So we now continue compromise 22 in favor. Компромис 22. Adopted. 23 compromise. 23-то за против въздържали се приема се. 113-то за против въздържали се приема се. 24 ти компромис за против въздържали се приема се. 121 за против въздържали се отхвърля се. 122 3 части първа част за против въздържали се приема се втора част за против въздържали се. Да проверим. Моля гласувайте.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 ти компромис за против въздържали се приема се. 135 за против въздържали се приема се. 137 за против въздържали се приема се. 138 за против въздържали се приема се. Сега съображенията. Първо изменение за против въздържали се приема се. Първи компромис за против въздържали се приема се. Пето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим номер 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втори компромис. За, против. Въздържали се. Приема се. Трети компромис за, против, въздържали се. Приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се. Приема се. 17 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Номер 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. Пети, пети компромис за против въздържали се приема се. 24-то изменение за против въздържали се отхвърля се. 25-то за против въздържали се отхвърля. Приема се. Искате да проверим 25. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приема се с голямо мнозинство. Шести компромис за, против, въздържали се. Приема се. 30 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 7 компромис за, против, въздържали се. Приема се. 33-то изменение, две части. Дали приехме компромис 7? Да, приехме го. Значи първа част отпада. Така че е, остава да гласуваме втора част. Значи 33 втора част. За, против. Въздържали се, приема се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се, 44-то, добре да проверим. 42 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 46 моля гласуйте. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Now we come to the Сега становището на комисията ДЕВЕ. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Не. Три, да, за против въздържали се приема се 7 за против въздържали се приема се 10 за против въздържали се приема се 13 за против въздържали се приема се 19 за против въздържали се приема се 21 за против въздържали се приема се 26 за против въздържали се приема се и сега гласуваме електронно проекто доклада с измененията. Моля, гласувайте. Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Приема се с 51 гласа за, 3 против искам да поздравя нашия докладчик. И сега минаваме към точка 7 от дневния ред. Препоръка до съвета отново 73-та сесия на Общото събрание на ООН. Докладчик Ойген Фройнд. Ойген, искаш ли да кажеш нещо? Моля, вземи думата. Advised, say... Ами казаха ми да не казвам нищо, ама все пак искам да благодаря на всички докладчици в Сянка и на всички колеги, които помогнаха да подготвим доклада. Надявам се, че ще го приемете. Thank you. Благодаря, скъпи колега. Госпожа Лохбилер, благодаря искам да внесе Утно устно изменение. Вчера Съединените щати се оттеглиха от Комитета за човешки права на ООН. Ние дълбоко съжаляваме решението на САЩ да се оттегли от Комисията по правата на човека, защото това е много важен орган на ООН и приканва администрацията на САЩ да преразгледа решението си. Мисля, че това е нещо, което просто се случи в последния момент. Знам, че не е много редно, но мисля, че можем да го приемеме. Аз нямам проблем. Някой има ли някакви възражения от другите политически групи? Кристиан, може ли да говориш с микрофона, ако обичаш? Не мога да разбера. Искате да заместите? Да, Локбилер. Не, просто допълнение. Просто казах в текста, критикуваме а, проблемите и недостатъците на, а, комисът, на Комитета по правата на човек. Добре, ще го включим в края. Доста дълъг списък имаме. Така че ако искате все пак да започнем и да се опитаме да бъдем наистина много прецизни и точни. Започваме с изменение 48 начало станък за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 1 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 52. Моля гласувайте електронно. Three are still missing. Okay, the... Трима колеги не са гласували. Приема се. Изменени 53 за, против, въздържали се. Приема се. 54 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 54-то. Може гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30 гласа за, 27 гласа против. С доста малка разлика. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3 за, против. Извинете, 65 на Ковачев за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 71 на Йолайнен. Моля, гласувайте. Очевидно, трима колеги или са напуснали залата, или нямат желание да участват в гласуването. Много интересно. Прекратете гласуването, отхвърля се. 72 до 75 заедно за, против, въздържали се. Отхвърлят се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против, въздържали се, приема се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88. Добре. 88 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Гласуваме електронно изменение 88. Трима колеги продължават да спят. Прекратете гласуването, приема се. 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. 90 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 90. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 91-93 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис номер 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 9 за, против, въздържали се, приема се. 114 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 115 отпада. И така стигаме до компромис номер 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 121 за. Против. Въздържали се. От... Нека да направим проверка. По изменение 121 моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 135 е, с устно изменение. Искате да направим проверка на компромис 12? Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Сто... 35 се отсутно изменение, изменение господин Ковачев за, против, въздържали се, приема се 136 за, против, въздържали се от... Нека да не правим на изменение 136. Според мен резултатът е по-наясно от предишния път, като, когато направихме проверка. Six colleagues missing. колеги още не са гласували. Събудете се! Прекратете гласуването. 27 гласа за, 30 гласа против, отхвърля се. 137. Разделно гласуване. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Нека да направим повеста. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 гласа за, 25 гласа против. Втора част за. Против. Въздържали се. Нека да направим поверка на втората част. Прекратете гласуването. Приема се. 138 за, против, въздържали се. Приема се. 140 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка Не сме 140. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение, компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се. Приема се. 146 за, против, въздържали се.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 Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 179 начало станък за, против, въздържали се, приема се. 180 и 181 заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 182 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 182 на Клеяр Муди. Моля гласувайте.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 Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 193 на господин Лохпилер за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Добре. Изменение 193, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Стън 94 отпада. 196 са против, въздържали се, отхвърля се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. 198 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка на изменение 198. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 204 за, против, въздържали се. Приема се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 207 за, против, въздържали се. Нека да... Мисля, че беше отворено, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 214 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. По-лесно ще е, ако ясно вдигате ръка. Моля, гласувайте електронно. Трима колега още не са гласували. Няма значение, прекратяваме гласуването, приема се. 28 гласа за, 24 гласа против. 215 за, против, въздържали се, приема се. 216 приема се, 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, отхвърля се. 223 за, против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка 225 на Хелмут Шолц. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 26 за, против, възстрашали се, приема се. Компромис 27 за, против, възстрашали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 234 на госпожа Саифи за, против, възстрашали се, приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 е изречен, 237 за, против, въздържали се, Извинете. 236 е искане за заличаване. Така че всъщност гласуваме първо изменение 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече стигаме до 237 на госпожа Лохпиле. За. Против. Въздържали се. Нека да направим изменение. Проверка на изменение 237. Моля, гласувайте. Господин Бургецио, Мога ли да помоля преводачите от италянската кабина да говорят малко по-отчетливо? Абе, Are they on strike already? No, but he can't hear what they say in the Italian booth. Oh. So I think the message went. Okay, hello Italian booth. Can you say something? Италянската кабина може ли да кажете нещо? Господин Бургеци, чувате ли сега превода на италиански? Да, чудесно. So, where are we? So we come to 238, Mr. Kovachev. 238, господин Ковачев. За, против, въздържали се, приема се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 251 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 256. Прекратете гласуването. Приема се. И така, 257 има разделно гласуване в 5 части. Започваме с част първа за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието. Да направим проверка. Добре. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част за против. Въздържали се. Приема се. Четвърта част за против. Въздържали се. Приема се. Пета част за против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 258 за, против, въздържали се. Приема се. 259 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на 259. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека най-добре да проверим. Прави сте, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 268 му отпада. 269 на господин Шолц за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Несъмнение 269. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 276 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 303 за, против, въздържали се, приема се. 279 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. 279, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да направим проверка. Изменение 283, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 284 се отхвърля, 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, отхвърля се. 288 за, против. Нека да направим проверка. Изменение 287. Според мен беше много ясен. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с малко мнозинство. 288 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка добре. Гласуваме изменени 288 на Клер Муди. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 34 за. Против, въздържали се, приема се. И така стигаме до компромис 35 за. Против, въздържали се, приема се. 36 за. Против, въздържали се, приема се. Изменени 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 309 на Хелмут Шолц за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Измени 316 на Клер Муди за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Да Прекратете гласуването. Приема се. 318 до 321 по амблок. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 300. Не, резултата беше много ясен. И така стигаме до 322 на госпожа Лохбилер. За. Против. Въздържали се. И сега ще направим проверка. Край на гласуването. Приема се с 29 гласа за, 28 гласа против. 322 е прието, в такъв случай 323 отпада. 324 също отпада. Както и 325. И така, отново стигаме до Клеер Муди, изменение 326. За. Против. Въздържали се. Проверка. Изменение 326, моля гласувайте. Да Прекратете гласуването. 30 гласа за, 28 гласа против. Пак беше много неясен, несигурен резултата. 327 на пилер за, против, въздържали се, приема се. 328 на Танък за, против, въздържали се, приема се. Позоваване първа за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 40 за, против, въздържали се, приема се. Изменение номер 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение номер 7. Моля, Гласувайте.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 номер, номер 3, изменение номер 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. И така стигаме до изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 27, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Чудесно. Изменение 33 моля го гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Тристи за. Против. Въздържали се. Проверка. Изменение 34, Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 34-то се приема, така случай 35-то отпада. Компромис 45 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 46 за, против, въздържали се, приема се. Номер 42 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 47 за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до устно изменение номер 2, което беше представено в началото на гласуването за против въздържали се. Приема се. И стигнахме ли до електронното гласуване по цялата проекто препоръка с направените изменения? Чудесно! такъв случай предлагам да гласуваме електронно по текста. Моля, гласувайте. Мама, колеги, още не са гласували. Прекратете гласуването. Приема се с 29 гласа за, 9 гласа против и 20 въздържали се. Поздравления за докладчика. So, we're already running 15 minutes late, so... И така закъсняваме с 15 на минутки. Преминаваме към следващия доклад. Това е точка 8. Актуално състояние на отношението между Европейски съюз и Китай. Паспелта е... Белдър е наш докладчик. Той не иска думата. Добре. Преминаваме към гласуването. Компромис 11. За. Против. Прието. 12 за. Против. Въздържали се. Прието. 104 за. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка на 104-то кастално. The vote is closed. It's been clearly adopted. 110 in favor. Прието. 110 за, против, въздържали се, прието. 115 за, против, въздържали се, прието. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието. 14 за, против, въздържали се, прието. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието. 16 компромиса, против, въздържали се, прието. 131 бащина Ролайнен. Да, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка, моля, на 131. Алло, Samuel. The vote is closed. It's been rejected by one vote. Валено с един глас. Токи Сантикене 133 за против. Прието. 134 за против. Въздържали се. Прието. 139 за против. Въздържали се. Прието. 141 за против. Въздържали се. Прието. Отхвърлено. Проверка. Добре. Проверка на 141. The vote is open. Knut, come. So, we close. И така, край на гласуването. И сега беше по-ясно за втори път отхвърлено. Компромис 17 за против, въздържали се, прието. 152 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 170 за, против, въздържали се, прието. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието. 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се. 184 за, против, въздържали се, отхвърлено. 185 отхвърлено. 186 за, против, въздържали се. Добре, проверка на 186-то. Край на гласуването. Отхвърлено. 187 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 187. Vote is open. vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Прието. 188. Коментарът е без микрофон. We now need the video referee. What actually happened in your machine? Какво стана сега с вашите машини не е ясно. Съжалявам, но трябва да продължим. Е, не е край на света. Продължавам. Ашо, Сандра. Сандра, извинявайте. Аз пропуснах да гласувам. Аз бих гласувала за. Така че това е същ, същото, същия резултат. Е, казва председателят, поне виждаме кой гласува, кой не гласува. Това е хубаво. Трябваше това да се случи и с мача Германия-Мексико. И така, 100, 187. Моля, гласувайте. Сто осемдесет и седем. Двама колеги още не са гласували. Не ми казвайте, че не функционират машините. Последен шанс за вас. Край на гласуването. Добре, 27 на 28 отхвърлено. Добре. 188. Госпожа Питере. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 23. За против, въздържали се, прието. 195 за, против, въздържали се, отхвърлено. 197 за, против, въздържали се. Проверка на 197. Vote is open. The vote is closed. Отхвърлено е. 23 компромис. 24 за против прието. 199 изменение. Добре, напредваме. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 201 за, против, въздържали се отхвърлено. 202 за, против, въздържали се отхвърлено. Компромис 25 за, против, прието. 203 за, против, въздържали се отхвърлено. 212 и и 14 за, против, въздържали се прието. 213 за, против, въздържали се прието. 220 за, против, въздържали се, отхвърлено. 221 за, против, въздържали се, отхвърлено. 222 за, против, въздържали се, прието. Компромис 26 за, против, въздържали се, прието. Компромис 27 за, против, въздържали се, прието. 231 за, против, въздържали се, прието. 239 за, против, въздържали се, прието. 241. Касталто. Разделно гласуване. Първата част са против, въздържали се, прието. Втората част са против, въздържали се. На първата част беше прията проверка на втората част тогава. Моля, гласувайте по втората част. The vote is closed. Край на гласуването. Доста ясно е. Отхвърлено. И така, 244 за против, въздържали се отхвърлено, 246 за, против, въздържали се отхвърлено, 246 да проверим. Добре, проверка. Проверка на 246. То. It is open. It's closed. It's been rejected. Отхвърлено е. 247 за против, въздържали се, отхвърлено. 248 за. Проверка искате, добре? Така ли? Господин? Е, измененията на господин Шафхаузер не се ползват с мнозинство, но нека проверим проверка на 247. 7. The vote is closed. Good, we check that. 247. We then come to 248. 248 сега. За, против, въздържали се. Отхвърлено. 249 за, против, въздържали се. Проверка, проверка на 249. The vote is closed. This has been rejected. 251 in favor. 251 за, против, въздържали се. Добре, проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. 252 за, против, въздържали се. Отхвърлено. 253 за, против, въздържали се, прието. 255 за, против, въздържали се, прието. 256 за, против, въздържали се, прието. 257 за, против, въздържали се, прието. 258 за, против, въздържали се. Отново са загубили Лайнен и Бущинаро. Отхвърлено е. 259 Преамбил. Компромис едно за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 за, против, въздържали се, Проверка на 29-то. It's closed. Clear majority. Прието. Трето. За. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 4. За. Против. Прието. 4-6. Ясно е кой дава това изменение. За. Против въздържали се. Прието. 4-7 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието. 52 за, против, въздържали се, отхвърлено. 53 за, против, въздържали се, отхвърлено. 54 за, против, въздържали се, отхвърлено. 55 за, против, въздържали се, прието. Прието, нали? Да. Компромис 6 за, против, прието. Компромис 7 за, против, прието. 59 за, против, въздържали се. Нека проверим 59-то изменение на Фотига. Край на гласуването. Отхвърляне с един глас. Uh, Но дори да бяхте гласували за, нямаше да промени резултата това. Добре. В името на, вина, на мира, господин Преда, повтаряме, повтаряме гласуването. Моля, гласувайте отново. Моля, гласувайте сега. We... Two colleagues missing. Двама колеги не са гласували още. Моля се, се. Край на гласуването. Okay, so this has now been rejected. Е, сега е категорично отхвърлено. Сега преминаваме към 60-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 62 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 66 господин Бютиков е за, против, въздържали се. Проверка, проверка на 66-то. It's closed. It's been adopted. 67. The rapporteur, Bas Belder, in favor. Прието. 67 е. за, против, въздържали се, прието. 69 за, против, въздържали се, прието. 70 за, против, въздържали се. Проверка на 70-то. Number 70 да бъде is Край на гласуването. 71 за, против, въздържали се, прието. 72 за, против, въздържали се, отхвърлено. 73 за, против, въздържали се, прието. Компромис 73-то е искате да проверим? Не. Компромис 9 за, против, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 86 за, против, въздържали се, проверка на 86-то. Край на гласуването. някоя машина не работи ли? <laughs> Сандра, you voted. Сандра, вие гласувахте, нали? Ами, съжалявам. I'm sorry. So, wo waren wir jetzt? 86, ja? ja. So. Eight... Така, това беше 86-то, сега гласуваме 88 и 90-то. За, против, въздържали се. Abstentions? We had abstentions. Was that in favor? Значи от, отново 88, 80 и 90 за против прието. 89 за против въздържали се. Прието. 91 за против въздържали се. Отхвърлено. 92 за против, въздържали се. Ясна победа. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. Позоваване. Едно за, против, въздържали се. Трябва да го проверим. Проверка, моля, на първо. Никой не искаше да участва всъщност в гласуването, за това проверка. Amendment number one for the citations and the vote is now closed. Край на гласуването. 46 на 2. Добре. 2. За. Против. Въздържали се. Прието. 3 за. Против. Въздържали се. Прието. 4 за против, въздържали се, отхвърлено. Пето за, против, въздържали се, отхвърлено. 6 за, против, въздържали се, прието. 7 за, против, въздържали се, отхвърлено. 8 за, против, въздържали се, прието. Девето. за, против, проверка на 9. Кр... Моля, гласувайте. Сантра. Добре. Край на гласуването. Прието. Десето. За. Против. Въздържали се. Прието. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Прието. Следващите становища на Инта не трябва да се гласуват. Слава Богу. Добре, така че преминаваме към Енви. Не може да гласуваме на блок, блок, тъй като това са различни станов... Е, препоръки. Номер едно. Едно за против прието. Две за против прието. Три за против въздържали се. Отхвърлено. NV4 за, против, въздържали се, прието. 5 за, против, въздържали се, прието. 6 за, против, прието. 7 за, против, прието. 8 за, против, прието. 9 за, против, прието. 10 за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, прието. 12 за, против, <laughs> прието. 13 за, против, въздържали се. Добре, нека проверим. Проверка. The vote is closed. It's been adopted. C. Number 14. Прието. 14 за, против, Прието. 16 за, против. Прието. 17 за, против. Въздържали се. Проверка на 17. The vote is closed. Ай на гласуването. Прието. 18 за, против, прието. 19 за, против, Прието 20 за, против, въздържали се. Прието 21. Моля по-бавно, казва глас от залата. 21 за, против, въздържали се. Проверка на 21. Край на гласуването. Прието е. 22 за, против, въздържали се. Проверка на 22, моля. The vote is closed. It's been adopted. Number 23 in favor. Against. Прието, 23 за, против, прието. Преамбюла за, против, прието. Б за, против, въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим. Проверка на преамбил Б. The vote is closed. Край на гласуването. Прието с малко мнозинство. Позоваване едно за, против, прието. НВ позоваване 2 за, против, въздържали се. Нека проверим, моля. Край на гласуването. Прието е. И сега гласуваме целият текст на проекто доклада. Моля, гласувайте. Three colleagues missing. Трима колеги не гласуват, моля. Последен шанс за гласуване днес. Край на гласуването. Прието е 43 на 9. Поздравление на докладчика Кастелто. Point of order, Михаил Гала. Point of order. I'd like just to inform colleagues prior to their leave. Искам само да информирам колегите за доклада на Фонда за отбрана не сме се споразумели между АФЕТ и ИТРЕ за участието. Искаме да се задейства параграф 55, но колегите ИТРЕ, от ИТРЕ ни поканиха да се споразумеем. Ще имаме техническо споразумение, така че очакваме решението преди председателския съвест съвет. Искаме да сме равнопоставени. Ние настояваме това да се впише в протокола, така че да знаете. Това беше моята информация. Thank you, Michael Gala. Uh, first... Благодаря, колега. колега. Е, тези колеги, които искат да напуснат, моля да го сторят тихо. Uh, colleagues, this is actually quite a serious issue. Um... Имаме разногласия с ИТРЕ относно отговорността за Европейския фонд за отбрана. Вчера имахме заседание, но не можахме да постигнем някакво а, удовлетворително решение. Трябва да обсъда въпроса с господин Бусик и трябва в крайна сметка да постигнем някакво решение преди заседанието на председателите на комисиите, но благодаря господин Галер за това, което направихте. Това беше добра, добро, правилно действие от наша страна. 40, с 45 минути закъсняваме и сега преминаваме към докладите на комисията. Обикновено гласуваме в определеното време, но нещо, нещо, нещо, нещо тук имаше не, необичайно. Може би просто докладите бяха противоречиви и ни трябваше допълнително време. Така че минаваме към точка 9, доклад на комисията относно Сърбия. Докладчик за този доклад е колега от Германия, Дейвид Макалестър. Сега ще му дам думата в качеството му на докладчик, ако не възразявате. Um, Скъпи колеги, ще се опитам да бъда много кратък, защото не разполагаме с време. Искам само да кажа, че имам пет послания. Първо, Сърбия е добър партньор на Европейския съюз, отбелязва напредък, прави, прави реформи за хармонизиране на законодателството с това на Европейския съюз. Съответните макроекономически реформи са направени за стабилизиране на економиката но и е, още веднъж Европа, присъединението към Европейския съюз не е въпрос на дати, а на резултати. И в следващите месеци е, Евро, е, Сърбия ще продължи своите ресор, е, реформи. Сърбия е направила допълнителни усилия за отваряне на допълнителни глави е, в процеса на преговорите, но все още, но все още трябва много реформи и усилия в областта на, на е, лагането на правовата държава и върховенството на закона, е, все още е необходимо да се, да се предприемат мерки за борба с корупцията и организираната престъпност, Трето, трябва да се подобри положението на медиите в страната, трябва да се, да се направят усилия за свободата на медиите, защото а, демокрация се, се постига не само чрез приемане на закони, а също чрез създаване на съответна конюнктура за свобода на медиите. А, на четвърто място с, а, с Сърбия продължава усилията за нормализиране на отношенията с Косово. Започна вътрешен диалог с косовските власти. Сега трябва да се продължи с прилагане на постигнатите договорености. Необходим, необходимо е приобщаването на двете страни, в, особено в общините, които се ръководят предимно от сръбски власти и където предоминира сръбското население. Необходимо е повече прозрачност в процедурата за законотворчество, и парла, парламента трябва да играе ролята си на демократичен орган, който упражнява парламентарен контрол над е, изпълнителната власт и Сърбия също така трябва да предприеме усилия за а, при, е, приемане и изпълняване на външна политика, която да бъде в съзвучие с външната политика и политиката на отбрана на Европейският съюз. Сега господин Кукън има думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък. Като цяло съм съгласен с казаното от вас. Господин Маклялистър, както винаги, е свършил добре, добра работа. Миналата седмица а, обсъждахме а, проблеми с нашите сръбски партньори в рамките на Комитета за асоцииране и партньорство. Сърбия е постигнала голям напредък. Две от 12-те отворени глави за преговори са закрити, затворени и Сърбия може да служи за пример в региона. Разбира се, не все, все още много реформи трябва да бъдат извършени от страната. Докладчика наблегна на основните области, в които трябва да се направят тези реформи. Е, върховенството на закона, граждански свободи, е, независимост на съдебната система, свобода на медиите и, и така нататък. Е, бих, Бихме искали Сърбия наистина да въведе високи норми, стандарти и да продължи за реформите с реформа на, на публичната администрация и също така да има по-добър парламентарен контрол над изпълнителната власт да се вземат също така мерки срещу корупцията и е, организираната престъпност. Е, правителството трябва да вземе необходимите мерки в е, подобна насок. Очакваме също така повече ангажименти от страна на сръбското правителство, що се отнася до външната политика и политика за отбрана, особено предвид е, посегателствата на други сили в е, региона. Трябва да признаеме напредъка, постигнат от е, Сърбия, тръгнала по правилния път но трябва да бъде по-настоятелна в изпълнението на задълженията си и провеждане на реформи. Също така сърбското правителство трябва много по-ясно да заявява ползите от приближаването до Европейския съюз за пред гражданското общество. Благодаря, господин Кукън. А сега очакваме коментарите на колегите. Предлагам ви да приключиме в 11.30 и след това трябва да продължим с Косово, Албания, така че не повече от две минути. Първо, от името на социалистите и демократи, господин Флекенштайн, той е на записал се, но ще се, вероятно ще се върне по-късно. Екаре не е поискало думата и от името на Алде Иво Вайгъл. А, благодаря. Трябва да а, да ви поздравя за качественият доклад. Поздравявам нашият председател за отличната работа. Бих искал да кажа, че нашата група ще внесе доста изменения, тъй като сръбските власти е, и сръбското правителство много добре знае, че в крайна сметка няма безплатен обяд, а при, приближаването до Европейският съюз изисква много усилия. Има доста области, където не е направено достатъчно. Борбата срещу организираната престъпност, свободата на медиите, независимостта на, на съдебната система е, Получавам информация от представители на гражданското общество, които ми съобщиха, че от 2012 година 81 убийства са извършени в страната мафиотски убийства и само малка част от тях са били разследвани и разкрити. Така че също така връзките с Русия трябва да бъдат изяснени и още веднъж казах, свободата на, на пресата и на медиите е проблем в Сърбия и това трябва да бъде подчертано в нашите доклади и нашите дискусии. Но, разбира се, ние приветстваме Сърбия за напредъка. Бихме искали страната да стане член на Европейския съюз, защото е страна от значение и много добър партньор на Европейския съюз в региона. А сега за зелените господин Шолтеш. Благодаря. Искам да благодаря на нашия докладчик за проекто доклада. Самият доклад е много балансиран и представя наистина нещата такива, каквито са. Сърбия е тръгнала по пътя към интегриране, интегрир, интеграция към Европейския съюз и е постигнат напредък по много от главите, включително и в развиване на пазарна економика което от своя страна гарантира економическа стабилност в страната. Борбата срещу корупцията и организираната престъпност обаче не е достатъчна. Има какво да се направи в тази област. Постъпва обаче информация от гражданското общество и неправителствени организации що се отнася до липсата на напредък а, в а, що, областта на свободата на медиите и продължава да има сплашване и натиска над журна, журналисти. Първърховенството на закона независима съдебна система с от огромно е, значение за прозрачността и за увеличаване на доверието на гражданите към властта и към демокрацията като цяло. Приветствам подобряването на отношенията с Косово и очаквам диалога между Белград и Прищина да продължи. И е да, да се постигне споразумение, което да бъде взаимно удовлетворително. Надявам се, че тази седмица, другата седмица ще бъдем свидетели на напредък в тази област, но като член на, на групата на зелените не мога да не а, се спра на някои екологически, екологични проблеми в страната, така че моята политическа група ще внесе някои изменения и по тези въпроси. Благодаря още веднъж на докладчик. Господин Касталдо от името на ИФДД. Е благодаря, господин председател. Благодаря ви за отлично свършената работа Сърбия и Черна гора са страните, които са най-близо до Европейският съюз, но трябва да, да, от, да отчитаме реално постигнатите резултати. Трябва да прилагаме принципа повече за повече и по-малко за по-малко Виждаме обаче, че е отбелязан доста напредък, особено що се отнася до преговорите по преговорните глави, някои от които са затворени. Е, между няколко проекта за а, за разширяване на различните свободи бяха осъществени, бяха взети предвид препоръките на Венецианската комисия и включително с по-широко участие на гражданското общество. Също така бяха предприяти програми за интегриране на ромите и се работи по стратегия за подобряване климата на работа за медиите. Колко що се отнася до отношенията с съседските страни, Сърбия, е, е активна в е, региона за подобряване на добросъседските отношения, включително и за развитие на вътрешният диалог с е, Косово. Очакваме обаче да се подпише едно обвързващо споразумение между двете страни. Също така отношенията между Сърбия и Русия искаме от, от Сърбия да се приближи до външната политика и политика за отбрана на Европейският съюз. Но нека не, за, не е, упражняваме натиск на тази страна, нека не забравяме историческите връзки, които е свързват с Русия. Нека Сърбия се превърне в един мост между Европейския съюз и Русия. Така че аз съм под, подкрепям всички мерки за подпомагане на Сърбия по пътя на европейската интеграция. Сега от името на НП Андодели. Първо бих искал да ви поздравя за а, отличната работа. Доклада е балансиран, но нека да да кажа следното. Европейският парламент винаги е потиквал към отваряне на глави за преговори, макар и да смятаме, че нещата трябва да резултатите трябва да се отчитат обективно, но смятаме, че също така, че трябва да се отворят допълнителни глави. Също така, е, отбелязваме мерките взети за националните малцинства и включително за национално-малцинствените е, съвети. В е, момента дори в парламента се гласува закон в тази област. Знаеме, че закона за правата на малцинствата, на националните малцинства е от огромно значение както за страната, така и за целият регион. Така че аз смятам, че глава 23 трябва да бъде отворена а, за преговори. Благодаря господин Дели, господин Флекенштайн, който междувременно се появи. Разполагате с две минути и половина. Не ми трябват две минути и половина. Наистина свърши, сте свършил отлична работа, господин председател. Съгласни сме с казаното от вас. Да, наистина все още има много да се прави и да се постига в областта на върховенството на закона и други. Това е несъмнено. От друга страна обаче трябва да отбележиме постигнатият напредък и факта, че е, региона е стабилен. От друга страна, искам да се възползвам от случая, че отношенията между Белград и Прищина са от огромно значение за целия регион. Така е. Но трябва да бъдем предпазливи, да не приемаме много документи, да ги подписваме и след това да не ги прилагаме. А приложението идва, е, трябва да бъде дело не само на Белград, но и на Прищина. Така че това трябва да бъде подчертано. И се надявам наистина, че следващата седмица ще могат да бъдат отворени нови преговорни глави. Ще видим какво ще бъде решението на съвета по този въпрос. Благодаря, Кнут Фликенштайн. Кристиан Преда има думата. Благодаря, господин председател. Euh, Искам да ви поздравя за доклада, който съдържа и от една страна предизвикателствата, които са многобройни, както и отбелязания напредък. Е, колкото до предизвикателствата, имам предвид е, наистина прилагането на реформите, е, върховенството на закона, свободата на медиите, независимостта на съдебната система. Както каза господин Дели, правата на малцинствата е също много важно е, в образованието, е, използването на различни езици и така нататък. Бих искала Сърбия да продължи по пътя на реформите и мисля, че Европейския съюз трябва да подпомага Сърбия да върви напред към Европа. Мисля, че до края на българското председателство биха могли да бъдат отворени повече от две преговорни глави. Мисля, че сърбите са готови за това. И мисля, че трябва съвета наистина да се съгласи и да вземе решение в тази посока. Благодаря, Кристиан. Здравка Цуйк. Чуйча. Благодаря, да, Дейвид. Искам да те поздравя за този доклад, който е много балансиран. Ти си прав, че до присъединяването към Европейския съюз не е въпрос на дати, а на резултати. Наистина има отбелязан напредък за развитието на пазарната економика но все още има какво да се прави за свиване допълнително на сивата економика, за е, преструктуриране на държавните предприятия и за усъвършенстване на процедурите за обществени поръчки. А, що се отнася до правата на, на, на националните малцинства, е, това ще бъде от огромно значение, особено за Войводина е, и отношенията с Косово също така трябва да се задълбочат. Но в заключение е, могат, искам да кажа следното. Не съм убедена, че Сърбия е готова да прегърне европейската външна политика и, по, и политика за сигурност, трябва да изимаме предвид това, защото това е много важно за стабилността и мира в региона. Защото а, има стари връзки в, а, с Русия и трябва да бъдем предпазливи. Знам, че нещата се променят, но все пак. Кой <laughs> Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, uh, Бих искала да ви поздравя за доклада и да кажа само няколко думи за иммиграцията. Ще внеса изменения от това. Имахме а, Сърбия има проблеми с иммиграцията и с, с съседните страни, по-специално с а, Босна и Херцеговина, където има много а, миграция. А, и тук като, като, като, като, като цяло има проблеми с това, че Сърбия е страна на безвизов режим с Европейския съюз, а другите страни, като Сърбия и Херцеговина, са а, подложени на визов режим. Господин Дантен, благодаря, господин председател. Вашия доклад е отличен мисля, че доста така подробно изискваме от парламента какво да прави в крайна сметка. Ние също не сме безгрешни и мисля, че малко прекаляваме с исканията си. Второ, що се отнася до свобода на пресата и свобода на израза. Това са основни е, стълбове на демокрацията. Това въжи за Сърбия, но не и, и не само. Но, но по принцип а, е, се смята, че свободата на пресата е свобода се измерва с, а, по нейната независимост прямо а, правителството. Но а, в, а, нека не забравяме, че свободата означава също а, свобода от а, економически групи, от групи на интерес и така нататък но а, и нека не забравяме, че и в нашите страни понякога има свободни медии, които а, са всъщност а, много идеологически насочени. Колкото до външната политика, като и политиката за сигурност. А, като като наблюдавам как някои държави и членки имат а, така доста дистанцирано отношение спрямо европейската политика и имат а, свои собствени отношения с а, Русия, а, не смятам, че можем да изискваме от а, Сърбия това, което не правим самите ние. Просто не трябва да бъдем прекалено взискателни спрямо Сърбия. Благодаря, господин Данжан господин Калавера или госпожа Калавера от ди, Генерална дирекция НИР. Благодаря господин Макалистър за този отличен доклад, който очертава основното залегнало в доклада за напредък. Сърбия е тръгнала по пътя на Европа и се надяваме, че в рамките на настоящото председателство ще бъдат отворени още преговорни глави. На, нашите преговори с Сърбия зависят не само от напредъка по технически аспекти, но също така зависят и от реалните реформи в областта на върховенството на закон. Необходимо е приетото законодателство да бъде прилагано правилно и да дава резултати. Това въжи за борбата срещу корупцията, организираната престъпност, свободата на медиите и правата на националните младсенства. През май обсъждахме всички тези проблеми. И а, вие и също така бе наплегнато на парламентарният контрол, който трябва да бъде е, упражняван над изпълнителната власт. Това стана. Това беше и въпрос, който бе обсъден и на съвместният комитет. И в заключение искам Искам да наблегна на значимостта на комуникацията, т.е. сръбският народ трябва да бъде уведомен за ползите от приближаване към Европейския съюз и самото правителство трябва да, да, да правим така по-видимо постигнатото. Благодаря, госпожа Калавера. Имате ли други коментари? В такъв случай би искал да ви благодаря за приноса, коментарите. Крайният срок за изменение 31 е август 11 часа. Имате време за насане на измененията. И на 27 септември ще разгледаме отново доклада. А, ще, ние ще гласуваме тук през октомври и доклада ще бъде внесен в пленарна зала през ноември. Сега следващата точка доклад на комисията относно Косово и давам думата на нашия докладчик Игор Шолтес. Gospod predsedujoči, hvala за е, беседо. Много благодаря, че ми дадохте думата. Докато изготвях е, проекто доклада на Косово, се опитах да бъда максимално обективен и се спрях на въпросите, които според мен са най-важни е, по отношение на предъка на тази страна ограничен бях по отношение на дължината на текста, така че се спрях само на най-важните въпроси и съм убедена, че ще допълните до работата ми с а, вашите изменения. Като встъпителни думи бих искала да заявя, че Косово безспорно е постигнал напредък през близкото минало. Напредък може да бъде и по-съществен като това може да се обясни с, с по много причини. На първо място, политическите партии в парламента са разпокъсни по такъв начин, че много трудно се постига консенсус. Едновременно с това, вътрешната комуникация е сложна в известна степен. Въпреки това, бяха прияти голям брой закони, които съпътстват и са насочени към европейска интеграция на страната, което е много важно. Освен това, не е след да подчертаем, че бяха постигнати важни стъпки за определяне на границата с Черна гора. И знаете, че това е едно от основните условия за прекратяване на визовия режим с Косово. А това е много важно, тъй като Косово е единствената страна на Западните Балкани, чието граждани не могат да пътуват без виза в рамките на Европейския съюз. Струва ми се, че Европейският парламент и Европейската общност като цяло би трябвало да играят ролята на надежден партньор и ако условията бъдат изпълнени, трябва да изпълним и ние нашите задължения по отношение на безвизовият режим за пътуване. Надявам се да в съвета също да сме свидетели на нужда политическа воля и се надявам това да стане много скоро. В доклада също така подчертах и въпросите, свързани с корупцията и борбата с организираната престъпност. Те продължават да са проблем процесът продължава и за бъдеще. Мисля, че ще имаме нужда от много усилия, за да се избегне риска от корупция. Засегнем въпроса с въздействието на, и намесата на политик, политици в съдебната система, но има също така и проблеми с а, регистрите за случаите на корупция на най-високо равнище. И към с други думи, сътрудничеството между съдебните власти, полицейските власти и другите правоохранителни органи с от ключово значение в Косово и очакваме това отлично сътрудничество да продължи за бъдеще. Надяваме се скорошните убийства да бъдат разкрити възможно най-скоро. Смятам също така, че трябва да подчертаем нещо казано от части и в доклада с Сърбия, т.е. искаме нормализиране на отношенията между Белград и Прищина и също така бихме искали диалога да продължи възможно най-скоро. По този начин ще се доближим до крайната ни цел, а именно и двете страни да изпълнят задълженията си в рамките на този диалог, за да можем да направим тази важна стъпка напред. Важно е този диалог да се осъществи по възможно най-прозрачен начин. Защото е справедливо и нормално парламентът на Косово да бъде надежно информиран. По този начин то ще, им, те ще имат възможността да разрешат или да подкрепят по-нататъчни стъпки в тази насока. В заключение бих искала да подчертая един въпрос, въпрос който също не е маловажен, а именно въпроси свързани с околната среда. В тази годишният доклад включих, поставихме акцента върху околната среда, в частност качеството на въздуха в Прищина. тъй като то се отразява на здравето на хората. А в Прищина качеството на въздуха е свързано с енергийния сектор в Косово. Електроцентралата близо до Прищина е един от основните замърсители в региона, така че ми се струва, че Европейския съюз може да си върши работата и в това отношение. енергийният преход и въвеждането на възобновяеми енергийни източници играят ключова роля за подобряване на качеството на въздуха в Прищина и съм убедена, че докладчите в Асянка ще предложат отлични изменения. Разчитам накрая да излезем с един чудесен доклад. Благодаря ви. Thank you, Igor for your presentation. Благодаря на Игор Шолтес е, за изложението. Сега давам думата на председателят на делегацията за връзка с е, Косово и Черно господин Пицула, но не го виждам в залата. В такъв случай продължаваме с е, ораторите от политическите групи. Започваме с господин Преда от НП. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на колегата Шолтеш за проекта доклада, който ни представи. Малко съм изненадан, че в а, първоначалната версия на доклада не се споменява фактът, че пет а, държави, членки на Европейския съюз, не все още не са признали Косово. Да, говорим за 5 от 28 държави членки, но все пак а, Това е позиция, която обикновено се зачита. Такава е обичайната практика в Европейския съюз, т.е. признава се разликата по отношение на признаването на независимостта на Косово. Също така съм изненадана, че в доклада не се споменава и за съжаление, прекалено честата употреба на сълзотворен газ. Имах възможността да се да разговарям с председателят на парламента в Прищина по темата и му, за, за, му обясних, че парламента носи своята отговорност за приемливите и допустими политики. И няколко думи за диалога между Белград и Прищина. Разбира се, Имаме много големи очаквания от прилагането, относно прилагането на подписаните споразумения на първо място за асоцииране на сръбските общини беше казано на еднократно и се надявам, че подновяването на диалога в края на седмицата ще ни даде възможност да преодолеем блокажа, имаме нужда от положителни цели за диалога между Прищина и Белград, което пък от своя страна ще надежди всички държави, независимо дали те признават независимостта на Косово или не. Благодаря ви. Благодаря на Кристиан Преда. Господин Панцер има думата. Грация. Благодаря ви. Господин докладчик. Смятам, че Косово се е вписвала в цялостната ни стратегия за Западните Балкани. Стратегия, която действително трябва да приложим на практика. Независимо дали ни се харесва този факт, Косово е основният барометър за положението на Западните Балкани. The German translation, okay. The English one is working. Okay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 е част от цялостната ни стратегия за Западните Балкани. Едновременно с това Косово е и барометърът, който показва вътрешните противоречия на тази стратегия от страна на Европейския съюз. Например, говорихме по отнош... споменахме разширяването по отношение на Сърбия. Трябва да видим дали възнамеряваме да приложим някаква политика, която да доведе до това разширяване. Не можем обаче да смесваме двете неща. Тоест да избегнем въздействието отвън в региона е невъзможно. Говоря, разбира се, за влиянието в страна на Турция и на Русия. Томето, както каза и господин Преда, пет държави членки все още не са признали независимостта на Косово, което осложнява процеса на, на приобщаване на Западните Балкани. Освен това се засилва и политическата поляризация, което се отразява много отрицателно на ролята на парламента в Прищина. Припомня ви, че имаше неприемливи действия от някои депутати, като например употребата на сълзотворен газ. Смятам, че трябва ясно да е, осъдим подобни действия страна на членовете на парламента. Борбата срещу организираната престъпност и корупцията, подкрепата съдебните власти чудесно, но все пак имаме нужда от повече решителност в това отношение. Властите на Косово ми да постигнат по-добри резултати в борбата си с е, прането на пари, например. И съответното законодателство би трябвало да бъде съгласувано с европейското законодателство. Според мен трябва да бъде малко повече внимание и на правата на човека. Действително съществува нужната законодателна рамка, която, която в известна степен съвпада и с европейското законодателство, но въпросът е до каква степен се изпълнява и се прилага на практика тази законодателна рамка. Сега има сега свидетели на, на сериозно забавяне, особено по отношение на свободата на словото и свободата на пресата. А, по отношение на нормализирането на отношенията с, с Сърбия, Косово се е ангажирал с диалог, но все пак смятам, че трябва да се положат допълнителни усилия, за да се превърнат тази цел в а, действителност. Освен това, знаете, че имаме отделен доклад за Сърбия, но както знаете, господин председател, Косово, Сърбия е пряко свързана с въпроса за Косово и няма как да си представим възможност за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз, без да предвидим същото и за Косово. Благодаря ви, господин Панцери. Колеги, бих искала само да ви осведомя, че Получихме отговор от страна на Европейската служба за външна дейност за дневния ред. Можем да добавим тази точка в дневния ред утре от точка 18а относно положението в Кишинев и Молдова след обмяната на мнение с министърът на Катар. Тоест, невъзможно е да пратят някои от за днес, но могат да изпратят човек за утре. Около 10.30 някъде, нали така? Предполагам, че секретариатите на политическите групи могат да осведомят колегите, които се вълнуват от Молдова. Благодаря ви. За това... А сега се връщаме към списъка на изказващите се за Косово от името на Ауде. и думата има господин Вайгъл. Благодаря ви, господин председател. I would, I, I, excuse me, uh, chair, I would... Хилде Валтма се докладчика в сянка. Thank you very much, uh, <laughs> and thank you. Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря и да поздравя докладчика за добрият му доклад. За нас групата на АОДЕ и просто доклад е отлична отправна точка. Бихме искали да се спрем на няколко важни за нас елементи. Смятаме, че трябва да се обърне повече внимание на равенството на половете, правото, репродуктивното право, безработицата сред младите, сред жените, подбора на полова признак преди аборт и тъй нататък, така трябва да бъде повече внимание и на правата на ЛГБТ и общността. По отношение на образованието би трябва да се обърне повече внимание на усилията за промахване на сегрегацията и дискриминацията. Въпреки, че частта за захопатването е доста изчерпателно, смятам, че трябва да спомене нещо за качеството на медицинските услуги. А в частта по осветен на економиката бих искала да обърна повече внимание на голямото значение на малките средни предприятия. Също така отчитаме не... засилването на националистката и е, крайно дясната риторика в страната. Защо посъчава Европейската комисия да насърчава интеграцията на целият регион, например, чрез насърчаването и подкрепа за културни проекти. И накрая, Косово действително постига напредък и смятам, че трябва да се, да се отбележи напредъка по отношение на равенството на половете при кандидатите за избори, напредъка по отношение на предоставяте на услуги и напредъка по отношение на отношението към незаконните мигранти. И тези елементи ще бъдат отразени в нашите проекти изменения. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Валтманс. Следващият от името на независимите е господин епи, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση για την πρόοδο της εντάξεως του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Благодаря ви. Смятам, че пакто докладът е много прецизен, много ясно излага всички проблеми и предизвикателства, които стои пред нас, ако тази страна изобщо някога се присъедини към Съюза. Държа да подчертая, че за да може една държава да се присъедини към Европейския съюз, не би трябвало да се ограничаваме само с политическите изисквания, трябва по-общо да направим оценка на постигнатият напредък. Ако се понякога се присъедини към Европейския съюз, това ще се доведе до много сериозни проблеми за Съюза. Тази страна беше част от Сърбия и едностранно заяви независимост, а всъщност Косово е люлката на сръбската цивилизация. Тоест има много сериозни проблеми и според мен много трудно може да се очаква положителен резултат от диалогата между Прищина и Белград и някои държави членки не са признали независимостта на Косово поради начинът по който беше създаден тази държава. Това може да се превърне в прецедент за други страни. Затова смятам, че трябва много внимателно да отправяме призиви за това какво очакваме от тях да постигнат, за да се присъединят към Европейския съюз без проблеми. За да избегнем по-нататъчни проблеми, Косово вече иска да учреди конфедерация с Албания, което пък ще доведе до допълнителни проблеми в региона. Албания, както знаете, има е, претенции към съседните си, към съседите си, експанзионни претенции, така че трябва много, много да внимаваме дали действително искаме да приемем Косово в Европейския съюз. Благодаря ви. Next. И аз ви благодаря. Думата има добавка Шуица. Благодаря, Дейвид. Според мен има два съществени проблема. Най-напред бих искал да благодаря на господин Шорте за по-началната версия на доклада, който според мен трябва да бъде изменен. Без основните проблема, когато говорим за Косово. На първо място, пет държави членки не са приели съществуването на Косово като независима държава, който е първият проблем. И вторият проблем е много, съществуват много тежки много тесни връзки между присъединяването на Сърби, и присъединяването на Косово към Европейския съюз. Без подобряване на диалога и нормализиране на отношенията между двете държави няма как това да се случи. Тоест, е, тези два е, въпроса са наистина много важни. Също така в доклада не споменавате е, сръбските общини в северната част на Косово, които според мен също трябва да бъдат е, споменати. Приветствам определенето на границата с Черна гора, но без освобождаване от визи на гражданите на Косово нищо няма да се промени. Така че приветствам и казаното относно освобождаването от изискване за виза. Предполагам, че ще внесем измененията си през няколко месеца. Благодаря. Добре, Фрекнут в Лекенштайн има думата. Für unsere Gruppe hat Herr Panzeri fast alles gesagt. Ich möchte nur Господин Панцери каза почти всичко. Искам обаче да се спра на едно нещо, т.е. да уточня едно нещо. Това въжи за всички страни от Западните Балкани, т.е. да сме последователни като Европейски съюз. И ако искаме това да стане спрямо Косово, ако искаме там да има повече реформи, е, то ние трябва да останем последователни, а именно да дефинираме точно какви са изискванията за визовата либерализация – трябва ясно да кажем какви са нашите изисквания. Това е единствената страна, която, е, чието граждани не могат да пътуват свободно. И винаги сме казвали, трябва да решите въпроса с Черна гора. Е, те го сториха, това беше трудно, но няма причина това лято съвета да изпрати ясен сигнал за визова либерализация. Благодаря. Още такива колеги са поискали да се изкажат. Иво Вайкъл, Едуард Кукън и господин Пушиняло. Okay, then we come to Иво Вайгъл. Иво Вайгъл. Туди аз бом запослил превайалце за... Благодаря ви. И аз ще се изкажа на своя ред. Моля да си сложите слушалките. Колегата Валтманс се спря на най-важните въпроси за нашата политическа група, а именно економическото оздравяване на Косово като бъдещ партньор на Европейския съюз. Мнозина колеги преди мен отбелязаха, че взаимоотношенията между Сърбия и Косово са много важни, че е много важен диалогът между тези две страни и че този диалог ще повлияе на европейската перспектива и на Косово, и на Сърбия. Но днес говорим за европейските перспективи на Косово. Защо смятам, че е много важно тази част от е, бивша Югославия да запази реалистичните си европейски перспективи. В доклада е, се правят редица изводи, че постигнат известен или фактически напредък, макар и този напредък в някои отношения да не е достатъчен, но не бива да забравяме, че Косово беше най-слабо развитата част, най-слабо развитият регион на бивша Югославия и трудно може да се очаква от този регион да постигне забележителен напредък за кратко време. Така че нека да не забравяме този факт и нека да проявим уважение към Косово. Косово заслужава уважение и от страна на Белград по отношение на двустранните взаимоотношения между Белград и Пристина. Има инциденти между двете страни и често оставам с впечатление, че това се случва само на територията на Косово. Може и да е така, но из... действащите лица, извършителите на тези, говорите с тези инциденти често идват от Сърбия и те не зачитат местните власти, като например местната полиция или пък добросъседските взаимоотношения. И накрая бих искал да кажа още нещо. Честно казвам, не разбирам Испания и нейните резерви относно европейската перспективи за Косово. Те се опитват понякога да обвържат Косово с собствената си вътрешна политическа ситуация с Каталуния и страната на баските, но Косово е нещо съвсем различно. Не смятам, че вътрешна политика на Испания има някакво нещо общо с европейските перспективи за страната. Благодаря Иво, Едуард Кукън. Благодаря ви няколко коментари от моя страна. Благодаря на Игор Шолтес за това, че е изготвил такъв добър проект доклад и че е включил най-важните елементи от а, размирната година, която преживя Косово. Да, беше постигнат известен напредък, безспорно, но аз очаквах повече, по-голям напредък, повече очаквах от политическите ръководители на Косово. Имаме нужда от истинска и постоянен ангажимент за напредък, особено по отношение на върховенството на закони и борбата с корупцията. Също така смятам, че политическите ръководители трябва е, да, покажат е, безапелационна подкрепа за специалните съдилища. Затова и е, делегацията за връзка с е, парламента на Косово не успя да, да, да изготви съвместна декларация, която беше много лошо. И накрая бих искала да поздравя Косово за това, че не накрая има конструктивни и двустранни отношения с Черна гора и че най-накрая успяха да определят точната граница. Защото така трябва да се признае, че те се опитват да се съгласуват своята политика с общата политика на Европейския съюз, общата външна политика на Европейския съюз. Както каза и Кнут Флекенштайн, смятам, че трябва много обективно да разговаряме и с двата партньор, когато говорим за диалога с Сърбия. Дори смятам, че би трябвало да включим една съща редакция в докладите за Сърби и за Косово. В противен случай двете страните остават впечатлението, че сме несправедливи с тях. Сърбите се оплакват, че прехвърляме цялата а, вина на тях. косоварите се оплакват същото нещо. Много е деликатен въпрос. Трябва да се опитаме се да помогнем тук. Няма никакъв съмнение относно бъдещите европейско развитие на Косово. И последният ми коментар – Забелязах, че много от колегите, когато говорим за бъдещето на Косово, използват думата надежда. Смятам, че не е достатъчно да се надяваме. Смятам, че, имаме, че трябва по-решително да пускаме от тях да съществуват нужните реформи. Благодаря, от Кукън. И накрая думата има Виктор Бущинаро. Благодаря ви, господин председател два, две са бележки и ще започна с казаното от Едвард Кукин. Надежда ако само ще се надяваме по-добре да отиде на страната на плача в Ярусалем. Очевидно и с двете страни, и за нас, че няма альтернатива. Нищо не може да замени помирението между Белград и Прищина. нито едно бъде страни не може да пренебрегне значението на диалог като блокиращ фактор за бъдещото им присъединяване към Европейския съюз. Ето защо трябва да се настоява за това колко е важен напредъка в тези преговори. На второ място от стратегическа гледна точка е много трудно да си представяме интеграцията на Западните Балкани с черна дупка по средата на. Невъзможно е. Не може да допуснете да остане този напълно изолиран остров. На трето място. Времевата рамка се превръща в истински проблем за целият регион, ако не бъде постигнат напредък в подхода ни към Косово. И накрая в отговор на колегата Вайгъл. Пете държави, които не са признали Косово. Колеги, тук не говорим толкова за Косово. Всъщност дори няма нищо общо с отношенията ни с Косово. Причината, поради която петте държави, че Европейски съюз, не са признали Косово, е свързана с начината по който тези пет държави гледат на международното право и възможностите за самоопределяне и отцепване. Затова призивът ми и към тази парламентарна комисия, и към Европейската комисия, и към съвета е нека да видим какви разпоредби и какви гаранции можем да дадем на тези пет държави, които не признават Косово, за да преодолеят те своите резерви. Пак е казвам, моята страна, Румъния няма нищо общо с Косово, нямаме конфликти, нямаме спорове, нямаме, не сме в конфронтация. И при все това, наскоро президентът на Румъния предложи да помогнем на диалога между двете страни въпреки че от не получаваме много отрицателни реакции. Но все пак може това да улесни бъдещите преговори. Благодаря ви. Мадам Руиц Благодаря, господин Бощина. Разказвам от има представителят на генерална дирекция на Много Благодаря на господин Шолтеш за отличният твоето доклад, който си има предвид доклад на Европейската комисия за 2018 година. Знам, че преди няколко седмици посетихте Косове, че посещението ви беше много добре прието. Съгласна съм, че има положително развитие в Косово, особено по отношение на климата за инвестиции. И разбира се, най-важно е ратификацията на демаркацията на границата с Черна гора. Освен това, както знаете, сравнително бавно се прилагат проевропейските реформи, установихме, че има все по-голяма поляризация на политическият живот по време на предсната кампания за през 2017 година, но трябва да насърчим Косово да ги убедим, че действително си заслужава да продължат с по-европейските реформи. За нас е много важно да продължаваме да насърчаваме економическите реформи. От тази гледна точка е много важно Косово да избягне всякакви инициативи, които могат да поставят под въпрос макроекономическата им стабилност в средносрочен и дългосрочен план. Много внимателно ще обърна внимание на тази тема, на реформата на политическата администрация и разбира се, провеждането на научните реформи в областта на правоприлагането. А по коментара с околната среда, разбира се, качеството на въздуха е тема, която много вълнува гражданите на Косово и за това заедно с, настояваме пред пред властите на Косово, че имат нужда от иска енергийна политика, която да включва и възобновяемите енергийни източници като водещ стълб и се опитваме да им помогнем в това отношение с препресителната помощ. Много се радвам, че а, сме добрили бюджет от 10 милиона за намеся в енергийния сектор в Косово, което ще подобри енергийната ефективност на сградният фонд. Най- Добрата енергия е енергия, която няма нужда да използвате, т.е. пестената енергия. Съгласна съм и с Кофия Валтман, колко е важна културата като фактор на помирение ето защо поискахме от съвета за примирение да ни предложи истински пилотни проекти в това отношение и отново използваме препсилата помощ, за да предложим по-голямо повече туристически услуги, които от своя страна да привлекат МСП. И не само да се насърчават хората от региона да пътуват и да се опознават помежду си, но да привлечем и повече туристи от Европа, трябва да направим повече реклама на, на тази страна сред собствените си граждани. И накрая по въпроса за освобождаването от виза. Това действително е сериозна важна тема за Косово. Както казахте, през началото на месец май има се а, посещение за установяване на фактите в Косово. И сега спирам на основните последни елементи, за които ще изключат възможност за либерализация на визовия режим, в частност борбата с корупцията. Надявам се, скоро това стане възможно. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Луиска Лавера. А сега, господин Игор Шото, искате ли думата за заключителни думи? Благодаря на всички колеги, на които сте в сянка. И на представителите на Европейската комисия за да направите коментари. Бих искал само да да отбележа, че поради ограниченият брой на знаци, които мога да използвам в проекта доклада си, беше невъзможно да включа всичко, което исках и очаквам с нетърпение много конструктивните изменения на колегите, които ще ни помогнат да подобрим доклада. И в заключение, Струва ми се, че господин Флекенштайн спомена нещо много важно. Ако Европейския съюз наистина иска да остане надежден партньор в диалога, трябва да изпълним и нашите задължения. Косово, за Косово в момента е много важно да, да получи либерализация на визите. Благодаря ви. Благодаря, го. Шолтес направихте много важен коментар. Основното класификателство за нас като докладчици, е, че разполагаме с ограничен по знаци по изготвянето на доклада и непрестанно ни критикуват, може да споменете и това, може да споменете и другото. А Европейската комисия пък няма такива ограничения. Небето е горната граница. Може да изготвите доклад от 1000 или 2000 страници, но ние не можем за това да сме толкова по-прецизни и в крайна сметка с трябва да живеем с критиките, че не сме споменали всеки, всяка подробност. И така, скъпи колеги, графиката за доклада се косва също като графика за, за а, Сърбия или казвам други думи. Крайна срок за на изменения е 31 август 11 сутринта. On time at 12.30. Надяваме се да приключим точно в 12.30. Сега преминаваме към доклада за Албания. Кнут Флекенштайн е докладчикът. Уважаеми колеги, тази неделя е годишнината, когато от преди 14 години Албания стана за, за четвърти път, всъщност, за четвърта година Албания е призната като страна кандидат. И аз приветствам като докладчик, това е ясно и изявление на комисията и под, подкрепям с пълно убеждение това, тази препоръка, препоръката за кандидатурата на Албания. И аз мятам, че и други колеги от други политически групи, от Зелените, от НП, е, биха подкрепили тази кандидатура. Ние показахме през минали и в миналите дебати, че няма при тези теми партийни пристрастия. И това би било хубаво да въжи и за Албания. Албания заслужава тази препоръка за започване на преговори с страната, въпреки че знаем, много неща не са така, както трябва да бъдат по отношение на правителството, правителството на парламента, Албания е една от страните от Западните Балкани, която прави непрекъснат напредък при реформите, които сме изискали. И това въжи за всичките ключови приоритети. В момента Албания провежда реформа на правосъдната система и комисията през 2010 година е, каза, че е, тази реформа е предварително условие за започване на преговорите. Така че реформата тече и показва не само първите резултати, а също така оказва и въздър... възпиращо действие върху престъпността. Администрацията е до голяма степен реформирана. Сега резултатите трябва да се видят и на местно равнище. Защо подчертавам реформата на правосъдната система? То тя отразява най-вече политическата воля за дългосрочена реформа, защо, която ще покаже и големите европейски амбиции. И тук става дума не само за правителството, не само, но и за парламента, включително и опозицията. Т.е. всички парламентарни сили действаха за провеждането на тази реформа. Тази реформа е също така и пример за другите страни, страни кандидатки и отразява основното, което е заложено в нашата стратегия за тези страни. Надяваме се този пример да е заразителен и за други ключови приоритети, защото знаем, има много какво да се направи в борбата срещу корупцията, борбата срещу организираната престъпност, но без една независима съдебна система тази борба е, ще е много трудно да се води. В своя доклад се опитах да подчертая всички онези моменти, които изискват допълнителна работа. Например, е, правото на притежание на земя. Ако искаме да има повече инвестиции в Албания, трябва правото за притежание на собственост да е уредено. Това е условие за доверието. Още веднъж искам да кажа, обръщайки се към съвета, големите политически групи в парламента и комисията излязоха за ясни изказвания. Ето защо молим съвета да не се скрива зад хубави слова, а ясно да изрази своята позиция в посока визова либерализация за Косово и за, за отваряне на преговорите с Албания и за отваряне на нови страни с Сърбия и Черна гора. Благодаря, господин Флекенштайн. Сега преминаваме към изказванията на колегите. Според моя списък, иска думата колегата Гункан Бощинаро, Шалтес, Хачи Георгио, Сакорафа, Епитетеус. Аз, also es sind Това са шест колеги. моля колегите да се месят в две минути. Господин Кукан. Благодаря. Благодаря на господин Флекенштайн за неговото ясно балансирано послание към Албания. Аз искам ясно да кажа, подкрепям призива за дата за отваряне на преговорите с тази страна. Там има напредък по отношение на интеграцията. Важно е тази страна да се придвижи в, към процеса на преговори още повече, че от това зависи и нашата надежност като партньор. Мога да потвърдя, че климата в албанската политика се разви, въпреки че има политическа поляризация, въпреки това виждаме по-конструктивна политическа атмосфера. Основните политически дебати се връщат в парламента и албанците усещат, че са представени в Народното събрание. Говорихме е, за реформата в съдебната система. Има нужда от време. Това е много трудна реформа. Не е лесно. Трябва да разберем, че прилагането и провеждането на една такава реформа ще струва много време и усилие. Свалям шапка и поздравявам комисията и външната служба за подкрепата на реформата на, в Албания. Това трябва да се спомене. В Албания има много неща, които трябва да се направят. Съгласен съм с докладчика. Той спомена областите, които са най-проблематични. Но искам да кажа че интеграцията, основана на условия, е двупосочна улица. Не бива да ставаме заложници на политически настроения. Ако се изпълнят условията, добре, тогава трябва да изпълним обещанията си. В противен случай поставяме на карта надежността на Европейския съюз. Благодаря, господин Шолте, за две минути. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за чудесния доклад. Ние подкрепяме почти всички всички препоръки. Само един коментар на параграф, по параграф 28. Тук става дъмъз за водноелектрическите централи. Бихме искали тук текста да е по-ясен. Повече от 40 такива проекти са предвидени. Това не е приемливо. Трябва да повторим нашия призив за защита на реката. основната река и притоците и не бива да бъдат замърсявани чрез строежа на тези водноелектрически централи. Това са проекти, които са интересни от, по отношение на инвестиции. Но тези банки, включително и Европейската инвестиционна банка не бива да инвестират в проекти, където няма оценка на, околната, на въздействието на околната среда. Господин Хачи Георгия. Благодаря. Благодаря лично на господин Флекенштайн за неговата работа като докладчик. Смятам, че може да работим заедно и резултатът ще е добър. Това е от интерес за Албания. Албания е отбелязала напредък, но има много какво да направи. Най-вече спазването на копенхагенските критерии. Те са важни за всяка държава. Политическият диалог и здрава демокрация, в която се уважава чуждото мнение, спазването на законите, това са основните критерии, които трябва да спазва всяка държава членка на Европейския съюз. Събития като събитията от парламента през последния, от последния декември не са продуктивни. Независимостта на съдебната система е друга голяма тема. Организираната престъпност, търговията с наркотици и хора, това са големи проблеми, с които трябва да се справи Албания. Друг проблем е свободата на медиите и на журналистите. Тук Албания трябва да направи много по отношение на човешките права и правата на младсинствите, за да няма социално изключване. Освен това, трябва да е ясно, че всички граждани трябва да имат еднакви права. Искаме да работим с Албания в духа на солидарността, така че Албания да спазва правилата. В този климат могат да се решат съществуващите проблеми включително и териториални проблеми с със съседните страни. Както каза и председателят Юнкер при посещанието си през февруари в страната. Благодаря. Благодаря. Сега господин Епетидеус има думата. Благодаря, господин председател. Решението на съвета да започне преговори с Албания трябва да вземе предвид определени фактори, които са споменати в доклада. Искам да се спра най-вече на две неща. Вътрешно-политическата ситуация, човешките права в страната, нарушението на правата на гръцкото мълцинство. Това е проблем. Има много събития, при които се вижда, че режимът се опитва с различни правни мерки да ограничи правата на малцинствата. Нарушават се правата и, на, и правото на собственост и на следващо място – има тенденция в Албания да влияе на съседните страни. Всички тези проблеми трябва да бъдат решени при започване на преговорите. Господин Бащинаро, благодаря. Колеги, нека да си спомним откъде тръгнахме през 2014 година. Колко противоречиви бяха дебатите в, деб... в Албания и каква беше борбата между НП и социалистите и демократите. А сега имаме един много сплотен доклад и той се основава на напредъка на Албания – така че албанците би трябвало да се горди с този успех, с този напредък. Аз абсолютно подкрепям призива към съвета да постави дата за Албания за започване на преговорите. Албания заслужава похвала за това, че води една много сходна на нас външна политика – това е пример за подражание и за други страни. Освен това, Албания играе положителна регионална роля. Медиите споменават ролята на албанския министър-председател и на ролята на страната в регионален контекст. Политическите групи в парламента си сътрудничат мъдро и решиха да не се борят едни срещу други. И на това се основава напредъка на Алба, Албания. За това моето заключение е да продължим по този път. Имаме друг случай – на една, не, с една друга страна Македония, имам предвид, където трябва да кажем, че има червени линии, които не бива да се пресичат. И ако се пресекат, тогава ще има решение, което съответно ще бъде сето в нашите политически групи. Благодаря. Благодаря, господин Бащинаро и госпожа Секурафа. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φραγκεστάιν, θεωρώ ότι έχετε παρουσιάσει μια ισορροπημένη έκθεση της Αλβανίας. Φραγκεστάιν, вие... Нашия доклад е балансиран. Говорим за предварителните условия. На тях искам да се спра. Е, човешките права, правата на младсинствата, те са важни за нас. Е, вярно е, Албания трябва да направи още много по отношение на образованието, на заетостта, така е. Но вие говорите и за малцинствата, но не говорите за най-голямото малцинство, а именно за гръцкото малцинство. Има закон в Албания, прият миналата година, за правата на малцинствата. Но правата на малцинствата не се защитават така както си представят европейците, а напротив, е, този закон представлява регрес в опазването и защитата на правата на малцинствата. Гръцки език в публичния живот, неговото, неговото употреба не е гарантирана и има проблем с собствеността. Има региони с гръцко мълцинство и там има проблеми. Този, този въпрос бе засегнат. Миналата година имаше неприятни събития. Имаше нарушение на човешките права на гръцкото мълцинство. Албанското правителство предприе мерки, чрез които собствеността на представители на гръцкото мълцинство бяха накарнени. На, на в областта Химара, където има историческо представителство на гърци. Там имаше проблеми. Председателят благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията. Госпожа Калавера. Благодаря. Искам да кажа, наистина ние може да... Ние имаме ограничение в нашия доклад, но нашия доклад може да бъде по-обширен. Важни са обаче посланията, които изпращаме към страната. Така че наистина поздравявам господин Флекенштайн за проекторезолюцията. Високо цена неговата ясна подкрепа и под, по принцип подкрепата на парламента за преговори с Албания. Повтарям, че Статуса на страна кандидат бе даден на, на Албания през 2014 година. Условието беше да се проведат реформи в ключови области и ние смятаме, че тази препоръка е аргументирана, разумна и ние все още я поддържаме. Да, има прогрес, има напредък, той трябва обаче да продължи за да се затвърдят добрите резултати. Проекторезолюцията е много полезна за това, което ще се случи на техническо равнище в дебатите с Албания. Прилагането на критичната оценка на комисията, оценката на албанската конституция. Това беше нещо много важно. Радваме се, че има напредък в областта на съдебната система, на борбата срещу корупцията, в областта на върховенството на закона. Има напредък по човешките права, но много трябва да се направи още в тази област, както и в областта на а, правото на притежание на собственост. Помирението трябва да бъде осъществено в страната. Благодарим на господин Флекенштайн и на неговия екип за този доклад. Председателят. Господин Флекенштайн има думата за обобщение. Благодаря, аз се отказвам, тъй като всичко бе казано много бързо. <clears throat> Може да изготвим общ текст – и се надявам, че съветът също така единно следващата седмица ще вземе своето решение. Благодаря. И така графикът за подаване на изменения е същия какъвто бе и графика за Косово и Сърбия, т.е. 30 август, 11 часа. И така, колеги, преди да приключим, Нека ви напомня. От 70 члена на нашата комисия само 7 присъстват. И това са нашите най-добри членове. Те останаха до, до края, но нека ви напомня, имаме съвместно състеза, с, с, имаме съвместно заседание с Либе освен това предстои ни и заседание на разширеното бюро. Среща с гос... подготовка на заседанието с госпожа Могерини и след това ще се срещнем с заместник ми... министъра на външните работи на Иран. Нека ви напомня. От 4.30 до 5.30 ще говорим с, с представители на Иран. Ще имаме и актуализиране, актуализирана информация за това какво се случва в Молдова. Благодаря. Довиждане.